заседанието на 14 февруари, от 13 и 14 април, 19 и 20 април и 2 май. Протоколите са разпространени. Ако няма възражение, считам, че са прияти. Ще прескочим точка трета, съобщение на председателя. Радвам се да приветствам с добре дошъл Марио Драги в нашата комисия. Това публично изслушване е съгласно член 109 от протегура, проток... член 109 от правилника на Европейския парламент. Искам да подчертая, че първите два часа на изслушването ще бъдат посветени на въпроси на ЕЦБ, т.е. на ролята на председателя на Европейската централна банка, след което ще има 30 минути, които са отделни, по време на които ще въпроси на ESRB. Ако имате въпроси в тази област, моля да ни ги задавате през първата част на изслушването, тъй като тези два въпроса са разделени. Слушването ще протече последния ред. След като приветствам с добре дошъл ли всички, ще изслушаме за 10 минути изявление на господин Драги и ще преминем към въпроси и отговори въпросите на ЕЦБ, след което по въпроси свързани с Европейския съвет за системен риск, Благодаря ви много. Марио, ако сте готов, имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, за мен наистина е голяма чест да бъда пред вас в комисията а, искам да благодаря на председателката, първо на госпожа Шарен Баул и на всички членове на комисията, които ми дадоха възможност да се изкажа по въпросите, зададени, а, които бяха зададени. А, аз бих желала да бъда разгледан като кандидат за председател на ЕЦБ, защото аз смятам, че Европейския паричен съвод съвет трябва да бъде запасен за всички всички наши европейски съграждани. глобалната криза и нищо не може да постави на карта този успех. Моя френски е много а, лош а, и няма да говоря на френски, ще продължа на английски. Както казах, радвам се, че съм тук. Предполагам, че сте се запознали с моето CV. Искам да подчертая три неща професионалния ми опит в е, финансовата област и като централен банкер и силния ми ангажимент към каузата на Европейския съюз. Аз съм служил като прави... член на управителния съвет на ЕЦБ в качеството на губернор на Централната банка на Италия. Надявам се, че като член на ЕЦБ ще може да допринесем за постигането на важни резултати, независимо от предизвикателствата. Участвал съм също в много от решенията, които доведоха до въвеждането на еврото. През 1991 година в качеството ми на генерален директор на италианската хазна, аз ръководих италианската делегация, която преговаряше по Мастрихския договор. Впоследствие бях активно ангажиран в много от стъпките, които бяха важни за приемането от Италия на еврото амбициозната програма за фискално адаптиране. Участвал съм в множество международни форуми. От април 2006 съм председател на Европейския форум за финансова стабилност, който в последствие беше преименуван в Съвет за финансова стабилност. Той е важен за вземането на решения в финансовата област – аз съм бил тук, за да ви запозная с работата на този съвет за финансова стабилност по друг повод. Чувствам се поласкан, че моята кандидатура се обсъжда за председател на ЕЦБ. ЕЦБ е успешна. Никое от последните събития, включително глобалната криза, не е поставил това под въпрос. Еврото се установи като силна бъдеща доверие, международна валута. Страните от еврозоната получиха възможност за по-дълбока интеграция. През 20-те години от съществуването на еврото, годишната инфлация в еврозоната е едва около 2% в пълно съответствие с определението за ценова стабилност, прието от управителния съвет на ЕЦБ. И това е важно постижение, като имаме предвид проблемите, с които се сблъска еврозоната в резултат на повишаване цените на петрола и други важни стоки. Благодарение на полученото доверие през годините евросистемата можа да задържи на стабилни нива инфлационните очаквания по време на кризата. Предприе мерките, които са необходими при извънредни обстоятелства. Без това отговорът на различните парични политики нямаше да е толкова бърз и решителен. Беше възможно да се постигне същото ниво на координация в паричната област. Това доверие трябва да бъде запазено в бъдеще. Аз съм твърдо ангажиран с тази цел. И считам, че това се корени в независимостта на ЕЦБ и възможностите тя да следва своя мандат за поддържане на стабилността на цените. Аз също вярвам твърдо, че ЕЦБ, освен като независим орган, трябва да изпълнява своите органи, а, своите задачи при пълна прозрачност и отчетност. Най-напред спрямо гражданите и техните избрани представители в Европейския парламент. Аз очаквам да продължим отворения диалог с вашата институция. Започвайки с паричната политика, искам да подчертая, че е изключително важно да припомням, че доверието, което сме спечелили, няма да трае вечно, не може да се взема за даденост. Важно предизвикателство за ЕЦБ е да управлява доста крехката позиция и постепенното примахване на нетрадиционните мерки. Мерките, прияти от ЕЦБ, бяха много важни за възстановяване на условията на пазарите и за поддържане на стабилността на економиките при най-лошите етапи на кризата. Ние не допуснахме крах на финансовата система, подкрепихме економиката, гарантирахме стабилността на цените, като по този начин подкрепихме европейската економика, но тези мерки по своя характер са временни. Имаше множество знаци за нормализиране на финансовите пазари в повечето области на еврозоната. Тревогата за устойчивостта на обществените финанси в някои от европейските страни доведе до напрежение в банковия сектор. Много от институциите все още разчитат на ликвидност от централните банки и а, това е значителна част от финансовите им обеми. Продължаващата силна несигурност за финансовата и економическа среда изисква внимателна оценка на ситуацията. Нестандартните мерки трябва постепенно да бъдат примахнати толкова, колкото те не са нужни, за да подкрепят функционирането на економиката. Трябва да гарантираме, че подкрепата за ликвидността на економиката ще се поддържа при нужда, както и да не поставим основа за бъдещи дисбаланси и да създадем а, а, пристрастеност към подобен тип ликвидност. Същевременно, определенето на политиката трябва да е в съответствие с мандата на ЕЦБ за поддържане на ценовата стабилност в еврозоната в средносрочна перспектива, изпреварващо, за да не се допусне влушаване на инфлационните очаквания. Трябва да е напълно ясно, че нито суверенните кризи, нито проблемите с липидността на централните банки не могат да отклонят ЕЦБ от преследването на основната и цел – на второ място, предизвикателствата пред паричната политика идват от времето на финансовата стабилност. Засиленият акцент върху финансовията стабилност показва, че е необходима по-засилена връзка между микро и макро и макропруденциалния анализ. Освен това, не може да има замяна между целта за ценова стабилност и подкрепата от ЕЦБ за други области. В това отношение аз вярвам, че въпреки, че синергиите трябва да се използват в пълна степен, ролята, отговорностите трябва да бъдат ясно разграничени. Паричната политика трябва да се фокусира за, за запазване на ценовата стабилност в средносрочна перспектива, защото ползите от тази рамка се засилиха по време на кризата. Освен това, развитието по отношение на активите са още един елемент в стратегията за паричната ни политика. Освен това, средносрочната ориентация е важна. Стратегията на ЕЦБ отива доста далеч в отчитането на всички тези съображения, но паричната политика не е най-важният инструмент за справяне с дисбалансите по отношение на кредитите и активите. Трябва да се стигне до източника на тези финансови ексцесии. Бих искал да спомена, че ЕЦБ играе тук важна роля в Европейския съвет за системен риск и му предлага многостранна подкрепа. Трябва да има също тясна връзка между микро- и макропруденциалните надзорни органи. за да могат да бъдат разрешени проблеми, които проистичат от управлението на паричната политика и новите инструменти в макропруденциалната област. Необходим е диалог между двата органа по въпросите на политиката, които могат да засегнат системния риск. И в заключение искам да се спре на предизвикателствата, свързани с изграждането на Европа. Кризата със суверенния дълг е истинско изпитание за стабилността на европейските институции, за политическата воля на Европа да направи това, което е нужно, за да се гарантира паричната економическа интеграция. Наблюдението от Европа на националната бюджетна политика се оказа недостатъчно дълго време. Добрите финансови условия Вие прикриха разликите между държавите членки и липсата на общи задължителни правила. Световната криза засили разбирането на инвеститорите за риска и засегна архитектурата на Европа отговорността на националните правителства и е, европейските органи допринесоха за ограничаване на е, заразата и за е, осигуряване на финансова стабилност. Беше осигурена подкрепа за страните, които бяха в най-засегнати, така те бяха защитени срещу колебанията на пазара, но не фискалните трансфери между страните ще реши проблема. Освен това, тук се изисква спазването на строги изисквания не могат да се вземат прибързани решения. Преди всичко трябва да се разчита на националните политики, пълното прилагане на плановете за адаптация, които са договорени. Солидарността между държавите членки в Съюза трябва да бъде съчетано с чувство на отговорност и спазване на правилата. Гледайки към бъдещето, аз вярвам, че стъпките, които вече са предприяти за справяне с слабостите на европейската архитектура, са важни. Предложенията на Комисията на Европе... Европейската комисия и на съвета за бюджетната политика могат да бъдат още по-амбициозни, за да станат автоматични и да не могат да бъдат произволно променени. Европейският парламент има да играе важна роля в това отношение. Включването на такива правила, които се отнасят до надзора на националните бюджети към надзора върху външните сметки също са важни. Освен това, структурните реформи, които целят подобряване на конкурентоспособността на економиките и растежа, трябва да бъдат високо в приоритетите на страните, и то не само на тези, които са засегнати от кризата с дълга. Също Европейският валутен механизъм трябва да допринесе за економически и економическо и социално благоденствие. Тук ЕЦБ няма директна роля, но ЕЦБ трябва да продължи да предлага независими съвети на базата на достоверен анализ. Предполагам, че ще можем да продължим в бъдеще обмена на мнения по всички тези въпроси. Благодаря. Сега веднага ще преминем към въпросите. Първият въпрос от името на ЕНП е, е на, ще бъде зададен от Жан Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Е, господин председател, добре дошли пред е, нашата комисия. Ние ще Благодаря, госпожо председател. Добре дошли, господин председател, пред нашата комисия. Ние сега ще ви подложим на играта на въпросите. Ако ми позволите, няма да използвам много сложни думи, за да задам един съвсем прост въпрос, който е а, прост, но с труден отговор. Господин Шойблер иска да се рамбурсира прекият дълг в а, възстановяването на гръцки дълги. А, гръцки страна също трябва да участва. Вие знаете, че има противопоставяне на реструктурирането на гръцкия а, дълг. Обвинява се Атина, има и паника, че може да има и други държави в трудници. ЕЦБ, както и Европейската комисия, е, предпочитат е, отворената роля с участието на е, е Атина. Моят въпрос е прост. Ако вие бяхте днес председател на ЕЦБ, каква ще, ще да бъде вашата позиция и, по, и защо? You, Благодаря, господин Гозе. Аз мисля, че това е основният въпрос за деня в известен смисъл, така че позволете ми да кажа, вие, както знаете, ЕЦБ изяви ясна позиция по този въпрос и аз поделям тази позиция. Позволете ми да кажа, че ЦБ не е против е, преструктурирането и урязването на бюджета. Не, не бихме искали да има никакъв елемент на е, задължителност. Е, ние ние бихме искали да съсредоточим вниманието си върху дадеността. Преобладаващото становище е, че разходите за неизпълнението на задълженията вероятно ще надвиши ползите. Освен това, неизпълнението няма да реши проблема, първопричината на кризата с суверения дълг. Поздраве, позволете ми да поясня едно нещо. И първо, какво е неизпълнение. Той, съществ... Той е, не решава проблемите, защото ще остане финансов дефицит след като се реши този проблем. Така че трябва да се намери финансиране. И хората, които твърдят, е, че трябва да се използва клаузата за неизпълнение, ще трябва да вложат много повече е, средства. Втория въпрос е а, банките, вътрешните банки в страната решават повечето въпроси с държавния дълг и те би трябвало да понесат капиталова загуба и много често техния капитал ще бъде изчерпан. Така че още повече пари ще бъдат необходими за рекапитализирането на а, националните, на, за вътрешните банки. Така че ако не се вложат повече пари, тогава отговорността на страните и на банките, опериращи в страните, би трябвало да бъдат гарантирани след обявяването на, на изпълнението. И това е една много трудна процедура. Така че в общи а, линии години разходите са повече от ползите. В допълнение към това, ако се започне отзад напред, ние знаем как да управляваме несъстоятелността на дадена компания. И а, сега току-що научихме а, какво трябва да се направи, когато има провал в една банка. Аз не мога да кажа, че сме научили, а, че сме си извели пълната а, политика. Но тук трябва да бъдем прагматични. Трябва да видим какво трябва да се направи. Вероятно. А, разходите ще надвишат ползите. А сигурни ли сме, че знаем кои са най-големите проблеми, които вървят по каналите? Има едно друго измерение във връзка с, с неизпълнението а, сега в сравнение с преди 10-15 години. Това е престо, а, присъствието на пазари за ам, слопове между кредити и заеми и кой ще изпълни това. Кой а, е осигурил другите срещу неизпълнение на ангажименти от страна на дадена държава. Тук става дума за много пари, т.е. има една верига за разпространението на заразата. Така че предлагам, преди да обсъдим това по-конкретно, трябва да знаем повече по този въпрос. На второ място, и това е най-важното, Добре, ако а, се зададе този въпрос. Не, добре, хайде още една минута. Да, благодаря. Мисля, че има а, и още един въпрос, който за мен е много важен. Ние поставяме твърде голям акцент на въпроса на преструктурирането или на изпълнението. Ако погледнете какво представлява е, неизпълнението, това е свръхфинансиране на дадена държава. Но защо не зададем въпрос е, по друг начин? Какво трябва да бъде направено първо? Аз имам личен опит в началото на 90-те години, вероятно а, Италия беше в по-тежко положение, отколкото са сега Гърция или Италия. Ние имахме 11% бюджетен дефицит, нямаше МВФ, нямаше е, валутни механизми. И всъщност ние трябваше всеки месец да издаваме голям брой е, ценни книжа, които бяха изложени на огромен е, риск а, от гледна точка на БВП, проблема беше 10 пъти по-голям, отколкото в Гърция. В 1992 година италианското правителство по съвета на Италианската банка предложи една фискална програма, в която пазарите повярваха. от Отне ни много време, но ние успяхме. Но нека да бъдем съвсем неясно. Няма външни механизми. Тогава нямаше механи... външни механизми. В 1995 година спредовете бяха в по-тежко състояние. Ние знаехме, че можем да обесценим обменния курс. Както знаете, обесценяването на обменния курс е ултра мярка, ако не се приемат структурни мерки, защото иначе ефекта от, тази, от това обесценяване ще изчезнат. Значи бяха започнати структурните реформи, започна процес на преговори за работното, за трудовото възнаграждение. И а, гъвкавите обменни курсове също така могат да имат обратен ефект. Така че в 1995 година а, ние имахме, а, бяхме в неблагоприятна позиция в сравнение с Германия. И сега, при сегашните условия, са по-благоприятни в сравнение с това, което беше преди 90-те години. Аз мисля, че трябва да финансираме временно а, недостига в ликвидност и трябва също така да вярваме, че това може да бъде направено. Благодаря. Председателката, благодаря. Следващия въпрос е от Ани Подимат. Благодаря. Ще говоря гръцки. Θα συνεχίσω στο ίδιο ερώτημα, αφού σας ευχαριστώ. Благодаря ви много. Искам от своя страна да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Искам да разширя въпроса, зададен господин Гозас. Ако правилно разбирам казаното от вас, вие оставяте известен марш за маневриране. Вие казахте, че ако станете председател на ЕЦБ, ще продължите по същата линия. С други думи, няма да има категорично а, не на преструктуриране на дълга такова преструктуриране трябва да бъде цяло доброволно. Дали това се отнася също и за доброволното удължаване на падежите, замяната на облигациите с нови? Каква би била вашата оценка? Дали преструктурирането трябва да бъде на доброволна или на недоброволна основа? дали ще се разчита на тълкованията на агенциите за кредитен рейтинг и прочее. Ако ми позволите един по-широк въпрос, свързан с политиката, който е важен за нас, когато говорим за ЕЦБ. В случай на преструктуриране на дълга, дали ще се стигне до ситуация, която наблюдавахме при краха на Леман Брадърс, дали може да се въведе данък върху финансовите операции в Европейския съюз предвид на разходите, които ще струва всичко това за данокоплаците. Не считате ли, че част от отговорността за финансовата криза, поне части, трябва да бъде поета от финансовия сектор? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Подимата. Госпожо председател, аз имам въпрос. Бяха зададени тук два въпроса. По какъв начин да отговоря? Дали разполагам с 6 минути или не? Започнете с първия въпрос и ще видим дали ще остане време за втория. Първо, искам да кажа, че ЕЦБ не е за преструктуриране, нито пък за отбив от номинала. Ние трябва да изключваме всички възможности, които не са и цяло доброволни или които съдържат някакъв елемент на принуда. Има две инициативи, които се обсъждат в момента. Виенската инициатива, която по мое мнение е напълно доброволна. Има друга възможност за обмяна на дълг. Тя е доброволна, но може да се превърне и в задължителна, не е доброволна. Не мога да кажа какво е доброволно или не защото не съм юрист, но обикновено си изваждаме полки от Леман. Има много инвеститори, много хора, които само чакат, а, за да а, се възползват от недоброволните а, условия и да наложат а, принуда. Има много инвеститори, много участници на пазара, които с удоволствие биха се възползвали от ситуация на една недобре на един недобре управляван провал. Краха на Леман е най-скъпо струващия фалит в историята и за всички нас е ясно, че не искаме да се повтори нищо, което е, е дори близо до този опит. Вторият ми въпрос е свързан с данъка върху финансовите операции. Мисля, че отговорих на този въпрос в писмените ми отговори, но там изглежда сякаш се отнася само до валутните операции. Всъщност той се отнася до всички операции. На първо място, дали считаме, че тази, този данък решава основния въпрос, а именно моралния риск. Някои големи институции създадоха огромен риск, който не можеха да управляват и доведоха до последвалата криза. В този случай кризата е продукт на много неща, но ако разгледаме кои са институциите, бяха основните виновници, това са големите институции. Един данък върху финансовите операции не решава въпроса с мащаба на банките, той се отнася до всички банки, и до големи и до малки. Затова на мен не ми е ясно какви външни фактори ще бъдат решени чрез този данък. Въпреки, че съм за целите, които се преследват с подобен данък, има някои други проблеми, свързани с налагането му. Има три изисквания, които трябва да са на лице. Ако искаме да се приеме самото понятие, понятие данък върху финансовите операции. На първо място, този данък трябва да бъде в световен мащаб. Ако това не е така, може да сте сигурни, че хората ще започнат да извършват операции в други части на света, където не се налага такъв данък. На второ място, ако правилно чета предложенията, този данък трябва да бъде краткосрочен. Но как разграничаваме краткосрочното от другите по-дългосрочни падежи? Как разграничаваме различните видове краткосрочни операции? Например, ЕЦБ предоставя заеми на банките. Това са краткосрочни между банковите заеми също са краткосрочни. Те са част от системата за разплащания. На трето място, данъкът трябва да се справи с спекулативното поведение. Дали сме убедени, че ще можем да установим какво е спекулация и какво не. Например, голяма част от хедж фондовете и тяхната дейност са легитимни. Това е нещо като застрахователен договор, но това са често договори за деривати, можем ли да ги квалифицираме като спекулация или не? Най-важната характеристика на всеки данък върху финансовите операции, ако е в световен мащаб, ще действа. Иначе ще насърчим произволни действия и избягване на данъчното облагане. И на последно място, данък върху финансовите операции намалява по дефиниция ликвидността на пазара и разходите за операциите. Това може да засили колебанията на пазара, което би било в полза на спекулантите. Нека да се върна към основния въпрос. Ако данъкът е световен, да, това е от фактическа гледна точка. И така, колеги, всъщност трябва да бъдем вече по-стрикни. Един, само по един въпрос, в край, защото ако продължаваме така, ще е, лишим някои други. Сега, от името на Алде Силви Голар. Е, благодаря, господин председател. Добре дошли е, в парламента от името на групата Алде. Вие сте, ще се вземете с тази работа е в много един труден въпрос. Въпросът беше зададен от Жан-Пол Гозес и Ани Подимата. Аз искам да ви задам въпроса комуникацията. Вие сте много компетентен и вашата го, номинация ще бъде победа на европейския дух над националните а, националните предпочитания. Вие, както се казва, сте един приемлив италианец и а, също така а, а, е, от гледна точка на Бундеспанк ние бихме искали да имаме председател, който ще а, обедини и а, е, юга и севера, защото а, е, се установява една какофония и вие ще бъдете фигурата, която ще бъде отправната точка точка за много а, граждани на Европа. Какво ще направите, за да можете да постигнете а, едно, е, е, едно а, успокояване на широката общественост? Много благодаря, госпожо Голар, за въпроса. Трудно е да се каже какъв съм. Аз съм италянец, но много немски вестници до преди 3 месеца биха ме сложили а, нещо като чиния с спагети, италианец като пица или като паста. Но тук това, което е най-важно, което аз а, съм се изказвала в публичното пространство през последните три месеца, за неща, които съм говорил преди цели си живот. А, когато говоря за а, стабилността на цените, това е нещо, което ние нямахме в Италия през 70-те години, защото там инфлацията беше 20%, когато аз казвам, че че иска а, фискална стабилност. Това е по повод на опита ми а, от Италия от 90-те години. Тоест аз не, не произявам нечувствителност. А, тук обаче има един друг важен въпрос. Мандата на ЕЦБ. Средносрочната стабилност на цените следва да се осигури в зоната като цяло. Тоест, това не се диктува от национални економически условия, национални приоритети или национални предпочитания. Това е много ясно за мен. Както се каза още от самото начало, аз съм отговорен пред всички европейски граждани и пред пред вас, а не пред гражданите на една или друга държава. Същевременно обаче ще бъде много трудно да заместя Жан-Клод и да вляза в неговата битност. Благодаря от името на групата на европейските консерватори и реформатори Кейс Уинбърн. Господин Юнкер на среща на комисията ЕКО миналата седмица в Страсбург каза, че би предпочел ЕЦБ да е, има роля в е, управлението на валутата. Предвид е, това как силното евро засяга економиките на страните от еврозоната, бихте ли искали да имате такава роля в еврозоната, ако се променят договорите в тази посока и ако не искате, то защо? Благодаря, госпожо Свинбърн. Въпросът не е лесен. Действително, както съм казвал многократно, основният мандат на ЕЦБ да гарантира средносрочна стабилност на цените. И мисля, че това трябва да е основният ръководен принцип – ако формулирам нещата по друг начин, няма да отговаря на мандата на ЕЦБ, нито пък би било добра идея да се управлява паричната политика а, с а, оглед а, на валутните курсове. В САЩ това не се прави, еврозоната също не го прави, ние също никога не сме го правили, тъй като това би означавало да се пожертва целта за поддържане на стабилност на цените. Това бих могъл да кажа на този етап. Ние всички сме против прекалените колебания на валутните курсове, против сме нестабилността на пазарите на чужда валута, но ние трябва да гарантираме в световен мащаб да се създадат а, световни неравновесия с огромни дефицити или излишъци. Текущите сметки трябва да избягват прекалените флуктуации на валутните курсове. Благодаря сега от името на групата на зелените Паскал Камфа. Добър ден. А, може да си сложите слушалките, ако искате. Добре дошли, господин председател. Аз ще произнеса една дума, която още не беше казана днес, включително и от вас. Е, и това е думата Golden Sachs. Вие е, говорихте за италианския тресор, говорихте за... но не се говорили за трите си години в Голден Сакс. Вие сте били представител на Европа, така както може да се прочете в регистра на Голден Сакс. Вероятно, вие познавате споразумението между Гърция и Голден Сакс от 2000-та година, но аз мисля, че европейските граждани предвид мандата, който ще имате, би трябвало да имат пълно доверие в, бъдещия председател на ЕЦБ. какво не бихте направили сега? Вихте бихте ли ни казали за последиците на споразумението между Гърция и Голден Сакс от 2000 година и а, продажбата на Голден Сакс на други европейски служби. В 2003 година вие сте били менеджинг директор с, с а, а, Значи, е, вие познавате това споразумение, макар че то не е била ваша инициатива. Какво можете да ни кажете днес допълнително? Какво можете да ни кажете а, е, във връзка с тази а, е, афера, която според мен ни се струва много съмнителна? ако вие знаете, това не е, че не е истина това, защо задавате въпроса. Но нека да отговоря, тъй като това е важен въпрос, за който съм ви благодарен при положение, че отговор ще бъде убедителен за вас. Мисля, че е много важно да се действа почтенно, но и да се види, че се действа почтено, почтено. Този въпрос има много измерения. Не знам дали ще мога да се вмести в трите минути. Работата ми в Голден Сакс и сделките между Голден Сакс и гръцкото правителство са предприяти преди аз да, отида в Голден Сакс. Аз това съм го казвал многократно. Второ, не съм имал нищо общо с тези сделки, нито преди това, нито след това. И аз мисля, че вашата информация не е напълно точна. Аз не съм отговарял за продажби на акции на правителствата. Аз съм работил в частния сектор и макар, че Golden Sachs Очакваше аз да работя и с държавния сектор, когато бях назначен. Аз им казах, че честно казано, след като съм бил в държавния сектор, нямам интерес, нямам вкус, нямам желание да работя в държавния сектор. В края на работата ми в Goldman Sachs в 2005 година ме попитаха дали мога да бъда консултант в тази тази сфера. За няколко месеца аз го направих. Никаква представа нямам по тези въпроси. Нито в началото, нито преди. Може да попитате когато я искате. Има и още едно измерение обаче, защото винаги може така се каже, да, работили сте с инвестиционни банкери, били сте много близо до банките, може би имате конфликт на интереси по банковите въпроси, но аз мисля, че 6 ми години в банка Витали ще докажа, че това не е така. Всъщност, благодаря на, а, на банковия надзор на банка в Италия, а, защото никоя италианска банка не е имала други проблеми по време на кризата и има и разбира се много причини. Само Канада и Италия в цял свят са в тази благоприятна позиция. Аз леко ли пипах по отношение на италианските банки? Ми може да ги попитате. Може да се каже обаче, че в крайна сметка аз бях председател на ФСБ, Борда за финансова стабилност. А, а, и там ли съм пипал меко а, това, което те казват за кризата? А, е следното. Аз написах един, една статия в 2002 година. Е, там можете да намерите много предупреждения за а, е, надвисналия ръск. А, е, а, написала съм статията с, с професор Джалаци. Този доклад анализира специфични ситуации, в които значими непредвидени рискове биха могли да се натрупат. Ние се съсредоточаваме върху агенциите, които правителствата могат да предоставят на банките и натрупването на фактори, които и натрупването на рискове в балансовите отчети и така нататък и така нататък. Според мен това е първото обсъждане на а, финансовите институции. Мога да ви насоча към много а, съобщения за пресата. А, и ако работата ми в Golden Sachs е имала някакво отражение, това е нещо, което аз не мога да видя. Но окончателното доказателство е всъщност това, което ние направихме в ФСБ, що се отнася до регламентирането на банките. Не забравяйте, че през април 2008 година единствената реакция беше 77 препоръки на ФСБ. Ние е, имахме база 3, имахме обсъждане в финансовите сфери и нашите ще спра тук, но се надявам, че съм ви убедил. Председателката, благодаря. А сега от името на а, Гое Юрген Клуд. Благодаря ви, господин Драги. Извинете, казва ораторът. Господин Драги, нека също ви приветствам с добре дошъл на заседанието ни. Искам да се спра върху въпроса, на който вече отчасти отговорихте. Ще цитирам статии в германската преса. В нито една от тези статии не се поставя под съмнение компетентността ви като експерт. Напротив, тя се оценява много високо. Така че няма никакви съмнения в компетентността ви да изпълнявате функциите на председател на Европейската централна банка. Но остава въпросът свързан с Goldman Sachs и Гърция, дори и да не сте участвали пряко в това. Все пак остава предположението, че сте работили при условия, които най-малкото поставят някои въпроси Запознат се сте с напрегнатата ситуация в Гърция, запознат сте с напрежението и в Португалия, и в Испания. Там хората излизат на улицата. Ако искате да се справите с задачата си в една такава подобна ситуация, най-вече в Гърция, трябва да сте изключително почтен и да спечелите голямо доверие. А мисля, че това на което се спрях преди това, историята с Голдман Сакс подкопава доверието към вас. За това ще ви запитам нещо, което ви запита и Паскал, а именно как искате да спечелите необходимото ви доверие в една такава проблематична, напрегната ситуация? Um, I think the answer I gave before, really an answer is преди малко, мисля, че отговорих на вашия въпрос. Доколкото си спомням, казах, че действах съгласно принципите на почтеността и че безпристрастни трети лица могат да потвърдят, че съм действал по този начин, когато работих в Goldman Sachs. Неведнъж съм доказвал, че работата ми в частния сектор, както и в тази банка, по никакъв начин не е била диктувана от пристрастност спрямо националните банки. Аз отговарях за надзора върху тези банки. Не мисля, че съм пипал леко. И всички ние в Италианската национална банка смятаме, че така трябва да се подхожда към надзора, а именно независимо от правителствата и от други държавни органи. Уверени сме, че трябва да се наблюдава ситуацията отблизо. В публичните си изявления неведнъж съм се спирал върху грозящите, натрупващи се рискове Оказах за възможността от такива рискове в качеството си на председател на Борда за финансова стабилност. Упоменах, че ако не се поеме отговорност за надзора и регулаторната дейност на световно ниво, ще възникне проблем. Опитах се да установим именно такива структури, за да постигна по-голяма устойчивост за бъдещето. Не знам как бих могъл да отговоря на подобен въпрос? Мисля, че това, което ви цитирах до тук, само по себе си е отговор. Председателката благодаря от името на Европа за свобода и демокрация Марио Боргеси. Благодаря, госпожо председател, господин гуверньор. Последните два въпроса въведоха една тема, която е по-обща Въпроса за Голдман Сакс проистича от една уместна тревога в комисията, отговаряща за кризата тук в парламента. Господин Ангелидис ни напомни за опасностите, които са съществували и подчерта, че това поставя условията за нова криза, която би било трагедия за редица държави. От наша гледна точка, изключително важно е да получим известни пояснения. Ние знаем много добре, че в света на Голдман Сакс, както и другаде, има, има доста съмнителни асоциации, като клуба Билденберг, които излязоха наяве Изисква се добро разграничение между инвестиционните банки и банките за дребно банкиране. Малките и средни предприятия не искат да плащат за сметка на спекулиращите големи банки. Господин Де Пиетро говори също за проблеми в монетарната сфера – Бихте ли ни казали каква е вашата позиция по паричния суверенитет? Благодаря. Вие споменахте редица органи. Мисля, че те са ясни. Мерон Интернет. Те организираха не скоро конференция Професор Тремонт и доктор Бернаде, други италианци присъстваха на тази среща. Аз не считам, че те са съмнителни личности. Инвестиционните банкери, инвеститорите, са много по-прозрачни, отколкото някои считат. за разграничаването между инвестиционните банки, между търговската дейност и други банкови дейности. Аз никога не съм казвал нищо по-различно. Аз считам, че това е част от възможностите, които съществуват, представени от ЕЦБ на различните регулаторни органи. В Европа, ако има мнение, че това не е добър вариант, разбира се, може да се приеме и този аргумент. За монетарния суверенитет от договора от Мастрих, това е в правомощията на централните банки. Основната ни цел, както вече почертах, е стабилността на цените в средносрочна перспектива. перспектива. Господин Ланген от е, НП има думата. Господин председател, драги, вие сте чудесен експерт с международен опит. В Германия също се чуха гласове, според които вие сте най-подходящият кандидат за тази длъжност. Ще се спра върху нещо, което упоменахте току-що, а именно борбата срещу дисбалансите в еврозоната. Опоменахте, че ситуацията в Гърция в момента не е толкова тежка, колкото е била в Италия през 1995 година. Трябва обаче да вземем предвид, че Италия е по-голяма държава трябва да вземем предвид, че през последните 10 години в еврозоната се установиха големи разлики в конкурентоспособността до 25%. Какъв съвет бихте дали на държавите от еврозоната, така че да предприемат мерки отвъд паричната политика, за да подобрят своята конкурентоспособност? You, important... Благодаря, господин Ланген. Това е един много важен въпрос, тъй като е свързан с осъществяването на парична политика в зона, в която членуват различни в своето ниво на развитие държави. Нека припомня, че една от целите на ЕЦБ е постигането на средносрочна ценова стабилност в цялата еврозона. Въпросът е дали това ще възпрепятства по-слабите държави. Имам предвид ситуация, при която се увеличават лихвените проценти с оглед на ценовата стабилност. Отговорът е, че трябва да разгледаме цената на кредитирането, тъй като то е от значение за растежа и инвестициите. Разходите по кредитирането са тясно свързани с разходите по лихвените проценти по държавния дълг. Защо? Защото когато банките дават назаем средства, те търсят альтернативни източници на инвестиции. В момента разходите по лихвения процент по дълговете са около 14-15%. Това е един огромен процент в сравнение с краткосрочните политики на Европейската централна банка. С други думи, осигуряването на ценова стабилност ще намали рисковите премии навсякъде, както в по-силните, така и в по-слабите държави. Основният елемент от намаляването на разходите по кредитирането е свързан с фискално преструктуриране, така че да се намалят лихвените проценти по държавния дълг. И така осигуряването на ценова стабилност в еврозоната ще намали стойността на рисковите премии в цялата еврозона. На второ място трябва да се намали бюджетният дефицит. Така също ще намалим рисковата премия по държавния дълг. На трето място трябва да се предприемат структурни реформи. Няма друг начин за противодействие на загубата на конкурентоспособност. Единственият начин е да се предприемат структурни реформи, които да насърчават конкурентоспособността. Председателката от името на социалистите Леонардо Доминичи. Добър ден, господин гуверньор и добре дошли. Във връзка с казаното с госпожа Суимбърн и други колеги за стабилността на обменните курсове, искам да задам един друг въпрос. Миналата седмица, след пресконференцията на председателя Трише, единствената възможност, която беше предложена за пазарите, за намаляване на а, курсовете през юли провокира реакция. А, е, ситуацията, в, с която, пред която сме изправени и реакциите а, е, е, на какво се дължи това поради увеличаване на инфлацията в северните държави, което би повлияло значително върху е, южните европейски държави? Ясно е, че не може да се работи с обменни курсове, така както вие казахте, но мисля, че не би било възможно отново да се предложи това, което беше предложено за растежа и конкурентоспособността. Необходимо ли е нов стимул за правителствата във връзка с риска, с допълнителната задължнялост? Вие сте човек, който разбира институциите и уважава институциите, както на европейско равнище, така и на национално равнище. Това е важно, но в писмените отговори на нашите въпроси, вие казвате, че сте европеец. Но въпросът ми е тогава, когато трябва да се правят извънредни неща, а не само да се зачитат ограниченията на институционалната роля, ще можете ли да пуснете отново да задействате тази нова инициатива извън институционалните ограничения. Благодаря, както казах в началото, голяма част от живота ми беше прекарана в а, въвеждането на Европейския валутен съюз и много от нещата е, са свързани е, и това е ясно на всички. А, това е един процес, който не беше завършен ние смятахме, че това, което беше направено е достатъчно, но не е достатъчно да имаме единна валута. Би трябвало да има също така и политики, които да отговарят на потребностите. Полицейския, политическия процес върви на етапи. Аз мисля, че трябва да се надгражда на това, което вече имаме. И ако трябва да бъда още по-ясен, имаме е, система от правила, стабилност, растеж, необходимо е бюджетна дисциплина, която беше отслабена преди 5 е, години. И това беше грешка и сега би трябвало отново да се занаемем с този въпрос, да е, въведем правила, дисциплина, дисциплина, мониториране, також контрол и наказания. Това е свързано с, с финансова и бюджетна дисциплина. Вие знаете позицията на ЕЦБ и на председателя Триша. Аз съм напълно съгласен, че тези процедури трябва да бъдат автоматични, за да се избегне онова, което се случи с европейския а, пакт за стабилност и растеж. И би трябвало наистина да се възползваме от доверието на Европейския парламент. И ключовата дума в този процес е засилването и задълбочаването и разширяването, значи засилване на надзора, така както казах, задълбочаване, за да може този процес да бъде по-задълбочен и да бъде разширен за да обхване и други сфери извън само бюджетната а, дисциплина. Откриваме, че проблема е на много държави е конкурентоспособността, а с структурните реформи до неотдавна и ние не, не сме въвели общи основни правила. Направени са първите стъпки, но не и задължи, това не са задължителни правила все още, а те трябва да станат така. И би трябвало да въведем онова, което имаме в бюджетната сфера и в други сфери. Но трябва да бъдем и реалисти. Не може да се направи един голям скок. Трябва да а, знаем каква е общата посока, но трябва също така да знаем и какви стъпки могат да бъдат предприяти реалистично в тази посока. И сега благодаря от името на Алде Волф Клинц. Господин Драги, в отговора си на въпрос 5 ясно посочвате, че ще се насочите към три аспекта. Първо стабилност, второ независимост на Европейската централна банка и на трето място се спирате върху голяма доза прагматизъм при оценката на настоящите условия на финансовия пазар. Установяваме, че независимостта на Европейската централна банка в условията на световна финансова криза трябваше отчасти да бъде пожертвана, за да може да се гарантира стабилността на целия финансов сектор – с оглед гарантирането на тази стабилност трябваше да се вземат решения в тясно съдействие с политиците. Не е ли време и ясно да заявите това и да престанете да повтаряте като мантра принципа на независимост на Европейската централна банка? Говорите също така за здравословен прагматизъм който да взема предвид условията на финансовия пазар. Thank you. Thank you, Благодаря, господин Клинц. Отговорът е не в никакъв случай. Прагматизмът трябва да се прилага към цялостната стратегия. Не мога да се съглася с вас за това, че Европейската Централна банка е изгубила независимостта си. Банката предприе поредица от мерки, като например програмата за пазарите на ценни книжа, както и мерки за финансирането на банките. И то на онези банки, които са прекалено зависими от заемите от Европейската Централна банка. Всички тези мерки бяха предприяти с оглед на постигането на една ръководна цел. Ако не бяхме предприели тези мерки, някои от каналите за въздействие на европейската парична политика просто вече нямаше да съществуват. Тези мерки бяха предприети като мерки в рамките на паричната политика. Много е важно да осъзнаем това. Важно е да осъзнаем, че сме се справили с опасността. На второ място трябва да си припомним, че в рамките на програмата за пазарите на ценни книжа или по-точно трябва да си припомним, че всички тези мерки бяха привременни, т.е. няма да се прилагат постоянно. Трето, нито една от тях няма да постави под въпрос целта ни за осигуряване на средносрочна ценова стабилност в цялата еврозона. ЕЦБ постигна ценова стабилност, т.е. стойност около или под 2% още по времето на кризата. Трябва да си припомняме всичко това, през 2008-2009 и отчасти през 2010 година работихме по създаването на система за стабилизиране на прогнозите за процента на инфлация. Това даде възможност на Европейската централна банка да действа с скорост и гъвкавост, които бяха адекватни на кризата. В нито една от тези мерки не сме жертвали целта ценова стабилност. Успяхме да запазим и независимостта си. Съгласен съм с вас обаче, че трябва да сме бдителни. Трябва да осъзнаем причините, поради които бяха предприяти всички тези мерки. Нека бъда дори още по-откровен. Нито кризата на държавния дълг – нито някоя от банките, за които говорих, които са прекалено зависими от нашите заеми, могат да ни отклонят от целта ни, именно ценовата стабилност. You, you, Благодаря, госпожо председател. Господин председател, позволете ми най-напред да ви пожелая всичко най-добро в тези трудни времена. Как е, оценявате, че ЕЦБ се оказа в ситуация като независима централна банка да взема съвместни решения, дори да подготвя да допринася за фискални мерки за суверенна Гърция. и във връзка с приватизацията на собствеността в Гърция, дали не считате, че това е опасно за бъдещето и дали не застрашава независимостта и доверието към е, ЕЦБ, когато ЕЦБ се превръща в е, политическо решение на дълговата криза в Гърция. Благодаря. Аз със сигурност съм съгласен с вас, господин Страйкс, че ако ЕЦБ се превърне в част от политическото решение, това ще доведе до загуба на нейната независимост. ЕЦБ участва в различни епизоди за решаване на проблемите с суверенния дълг, но тя прави оценка на риска, оценка на фискалното преструктуриране, следи за прилагането му на практика и, което е най-важно, прави оценка на устойчивостта на дълга. С други думи, нещата не са по-различни от други сходни ситуации. Но ако се стигне до политическа намеса, сте напълно прав. Затова трябва да сме изключително внимателни и да не надхвърлим своя мандат и да навлезем в сфера, която, в която ЕЦБ няма правомощия съгласно договорите. От името на зелените Филип Ламберц има думата. Благодаря, Шаран. Господин Драги, вие вероятно сте най-правоверният католик, когато съм, чу, съм срещал. Вие казвате, че ЕЦБ остава независима и вие цените много високо тази независимост. Аз мога да кажа, че аз ценя нашата независимост като законодатели и като политически лидери, които са отговорни пред хората. А вие не сте. Вие казахте, че не би трябвало да надвиши мандата си, но ЕЦБ прави това всеки ден. Когато ЕЦБ казва, както вие казахте днес, ние би трябвало да защищаваме частните кредитори. И да направим така, че всъщност ние прехвърляме риска а, на дълговит, дълговете в публични ръце, вие правите един политически избор. Това не е технически избор, а когато ЕЦБ както каза Жан-Клод Трише, аз не знам дали ще направите това, което, дали ще следвате това, което той прави, намаляванията на публичните разходи е отново е политически избор. Балансирането на бюджета е едно нещо, което, но то може да се направи по различни начини и банките предпочитат някои начини. Ние виждаме все повече и повече а, случаи, в които ЕЦБ заема позиция и прави политически препоръки. Вероятно би трябвало да се а, а, оттеглите и да се вместите в вашия мандат? Какво ще бъде вашето... а, как, какво ще направите вие, за да може ЕЦБ наистина да бъде неутрална? Благодаря, господин Ламбер. Позволете ми да отговоря на трите неща, които казахте. Първо, ние също сме отговорни пред гражданите на Европа и пред вас. Именно за това съм тук, именно за това вие ми задавате този въпрос. На второ място, Никога не съм казвал, че бихме желали да защищаваме частните кредитори. Никога не съм засягал този въпрос. А, просто приемете наистина, че никога не съм го казал, освен ако несъзнателно не съм се чувал какво говоря. Има три начини, по които може да се а, реши въпроса. Единия е доброволен, другия е чрез така наречен наречете haircuts и така нататък. Ако има а, а, кредити трябва да има последици. Вие трябва да знаете какви са тези последици. Аз не мога да ги забраня, но а, моето задължение е да ви информирам за последиците. На трето място за а, данъците и разходите. Защо ЕЦБ се интересува от раз от растежа, защо се интересува от конкурентоспособността. Причината е, че растежът заедно с фискалната дисциплина е основната предпоставка за финансовата стабилност. Ако една държава не раз... няма растеж, тя не може да си плаща дълговете. И това е нещо много важно, за да може да има растеж. Се правят определени неща, а други неща не се правят. И така вече можем да разгледаме менюто. Но това е идеята, на която се основава европейската политика. Има някои неща, които са чужди на. Да, вие определено сте най-ортодоксалният католик. Не те чухме, Филип. И сега продължаваме с НП Алфредо Палоне. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, говорихте за връзката между кризата в Италия и ситуацията в Гърция. Бях удовлетворен от отговора ви, но обективните обстоятелства са съвсем различни. В момента наблюдаваме явлението на глобализацията – на все по-тясното обвързване на економическите системи и пазарите. Излизаме от една от най-тежките економически и финансови кризи до този момент. Тази криза преначерта границите между отделните финансови пазари – Колебанията на финансовите пазари се дължат и на неконтролируемите спекулации, както и на факта, че държавите членки не спазват правилата. Въпросът ми е следният. Как трябва да действаме в областта на паричната политика, така че да гарантираме и прилагането на мерки за финансова стабилност? Когато се разрази криза там, се чуха немалко гласове, които подкрепяха тезата, че паричната политика, така както бе прилагана до 2007 година, в никакъв случай не взима предвид балоните, причинени от спекулациите и че не допринася за финансова стабилност. Има една теория на един известен американски банкер от Централната банка на САЩ, според която не можем да направим нищо. Можем единствено да оставим балона да се спука и след това да се опитаме да поправим последствията. В момента никой не твърди, че трябва да прилагаме такава стратегия по отношение на паричната политика. В рамките на паричната политика, нека повторя още веднъж, трябва да гарантираме средносрочна ценова стабилност. Трябва обаче да се съсредоточим и върху финансовата стабилност. Това стана ясно по времето на финансовата криза. Сама по себе си обаче паричната политика не е добър инструмент за решаване на проблемите, свързани с финансовата стабилност. За тези проблеми трябва да приложим друг инструмент, а именно макропруденциалните мерки. Това са две политики, които не си противоречат, а взаимно се допълват. Паричната политика трябва да осигури с ценова стабилност. Паралелно с това трябва да осигурим финансова стабилност. Когато е прекалено висок процентът на инфлация, се повишава и размерът на рисковите премии и е възможно да се стигне до финансова нестабилност. Трябва да си вършим работата в областта на паричната политика, но трябва да вземем предвид и че в много области трябва да ускорим действията си. Тоест, трябва да се спрем, например, върху недвижимите имоти. Да следим развитието на кредитите и на финансовите пазари. Тоест, финансовата стабилност се взема предвид, когато се прилагат мерки в рамките на паричната политика. Но паричната политика преследва друга цел, а именно ценовата стабилност. В областта на финансовата политика се прилагат други инструменти. Това са инструментите на макропруденциалния надзор. Ако, например, видим, че в някоя държава членка възниква балон на пазара на недвижимото имущество, можем да противодействаме на това, като се повиши делът, който се финанс... по кредитите, който се финансира от а, други институции, не от банките. Кредитите могат да се напаснат и към доходите на заемополучателите. Ще ви дам един пример от Италия. Там надзорните органи установиха, че една италианска банка инвестирала много крупни суми в, на пазара на недвижимото имущество. От тази банка бе изискано да увеличи размера на капитала си. В случая бе приложен на инструмент на макропруденциален надзор. Председателката от името на социалистите. Искам да чуя личното ви мнение, а не на мнението на вашия предшественик в ЕЦБ. Аз съм се запознала с тях. Зная, че вие отхвърляте идеята за данък върху финансовите операции, но казвате, че споделяте целта на такъв данъка. Дали приемате, че финансовия сектор не е достатъчно обложен с данъци и те допринасят за увеличаване на бонусите, не допринасят за развитието на реалната економика. Дали сте се слушате в гласа на гражданите, тъй като сте отчетни пред тях, дали ще обмислите всички варианти за включването на данък върху финансовите операции. И тъй като вие сте за световен данък, дали ще използвате позицията си, за да може да бъде формиран световен консенсус за въвеждането на такъв данък? Относно данъка за финансовите операции, мисля, че казах това, което исках да кажа. Дали а, има верни цели? Искам да разбера нещо повече за това. Още един пример. Аз вярвам, че финансовите институции, които са важни за системата, са днес основният морален риск. Когато започнахме работа по СИФИС, имахме две цели предвид, които се базираха на полуките, извлечени от Lehman Brothers. Първата, първата цел бе, че не трябва никой фалит на банка да бъде покриван от дънакоплаците. Втората цел е фалит на банка не трябва да нарушава пазара по такъв начин, по какъвто беше нарушен пазара от Лиман. Преди повече от една година бяха поставени тези две цели. Беше извършена огромна работа за тези а, институции. Ние искаме тези институции да имат по-голям капацитет за покриване на загубите, загубите т.е. да имат повече капитал на разположение, отколкото институциите, които не са толкова важни за системата. Защото а, самите им мащаби са вече съществен фактор – те не могат да бъдат заменени. Те имат ефект върху системата. Затова трябва да имат и повече капитал. Това трябва да бъде доброкачествен капитал, за да може да покрие загубите. Действително. На второ място, ако те се провалят, ние трябва да сме убедени, че няма да се използват средства на накоплаците. това трябва да имаме система за управление на кризи, за да можем да се справим с подобни фалити. Какво означава това? Това означава няколко неща, но две са най-важните. На първо място, да речем, че една голяма банка фалира. Ние и националните надзорни органи трябва да сме в състояние да решим кои сегменти трябва да бъдат незабавно закрити и кои да останат в действие. Обикновено всичко, което е свързано с основните функции на една банка трябва да останат в действие, свързани с разплащателната система и прочие. На второ място, нещо, което ще гарантира, че няма да се използват средства на накоплаците, е да имаме яснота, кой ще загуби пари, ако банката фалира. Дали това ще са акционерите, кредиторите, кои кредитори в този смисъл се води дискас, дискусия за СИФИС и тя не се разлучава много от дискусията за суверенните държави. Ние трябва да имаме един списък на кредитори, кои кредитори ще бъдат защитени. Например, вложителите трябва да бъдат защитени, до какво ниво обаче и прочее. Освен това, по-важните необезпечени кредитори. Трябва да има такъв списък и ние всички трябва да се договорим да имаме един и същи списък, тъй като говорим за съюз и трябва да се постигне също и съгласие в световен мащаб. Вторият въпрос се отнася до надзора. Трябва да има много по-независим и силен надзор върху тези големи институции, които са риск за системата. Има много, много предложения за разширяване на мандата, за подобряване на независимостта им, за предоставянето на нови правомощия на надзорните органи. Това се отнася до този тип големи дружества, които имат ефект върху системата как това се свърза с данъка върху финансовите операции. Тук искам отново да подчертая трудности с въвеждането на такъв данък, с прилагането му на практика. Микрофонът на ораторката не е включен. Има бележки извън микрофона. Считате ли, че тези банки не са достатъчно обложени с данъци. Да, аз искам обаче да знам за какво се използва този данък. Аз съм готов да разгледам всички варианти. Няма никакво съмнение в това. Това, което исках да кажа е, че ние разглеждаме този въпрос сега, ако считате, че това е добър начин или ако считате, че това не е добър начин, ние сме отворени да разгледаме и други възможности. Сега давам думата на Оли Шмидт. Благодаря, господин Драки. До сега аз съм либерал от Швеция и съм извън еврозоната. До този момент наистина вашите отговори ми направиха силно впечатление в писмените ви отговори във връзка с равнопоставеното ротиране на държавите членки в изпълнителния съвет на ЕЦБ по националности и по вашият отговор е много приятен пак и е ортодоксален. Вие казвате, че такова съображение може да се окаже контрапродуктивно, ако, тогава, когато искаме да изберем най-компетентния човек. Аз разбирам вашите доводи, макар че Европа има компетентни жени дори в сферата на монетарната политика, така че въпрос ми е за вас и за ЕЦБ ще има ли проблем да имате открит диалог с обществеността? А, и ще можете ли да общувате с хората, когато няма жени в управителния съвет и във всички други управителни органи на банката? Всички са мъже. Аз не поставям под въпрос вашата компетентност, господин Драги, но това може би е проблем от демократично естество. Аз го казвам и като мъж, и като човек, който идва от е, друга страна. Може би вие сте половин германец, но все пак половия принцип е, фигурира. Да, мисля, че сте прав, е, мисля, че има проблем. Така че наистина има проблем и той е важен а, общ проблем. Имаме един договор обаче, в който се казват определени определени неща. Тук не се казва, че трябва да има квота за националности или за пол. Там се казва, че хората трябва да бъдат избирани на базата на техните компетентности и професионалната им квалификация. Не помня точно как беше формулировката. Това е поне по договора. Нашите лидери трябва да имат този проблем а, а, във връзка с управителния съвет и управителните органи на ЕЦБ и на а, всички държави. А, да, за мен е проблем, за мен, това е проблем за всички, които а, осъзнават тази необходимост. Определено е проблем за мен борда на Банка Диталия има а, жена член. Само една, казва председателката. Добре, добре. И сега преминаваме към НП и Хосе Мануел Гарсия Маргало. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин Драги. Ще се опитам да направя анализ на ситуацията, като наблегна на Гърция. Размерът на дълга на Гърция в момента е 160%. За да намали нивото на дълга, тя трябва да намали размера на публичните си разходи с 16%. Не знам как може да се постигне това, ако не се постигне достатъчен размер на растежа. Европейската централна банка осигурява ликвидност, но това води до проблеми с обезпечаването. Знаем, че има някои държави, и то не малки държави, които се обявяват против неограничения трансфер на ликвидност те одобриха предоставянето на помощ при парични затруднения, но само за известен период от време. Някои държави членки се обявяват против въвеждането на такива механизми. Те са за улесняването на доброволното преструктуриране – Господин Юнкер ми каза, че одобрява по принцип доброволното преструктуриране, но че то не е осъществимо. Защо? Въпросът ми е следният. Механизмите за осигуряване на ликвидност от Люксембург – трябва да доведат до доброволно преструктуриране. Комисар Рен и господин Юнкер казаха, че това е една добра идея, но държавите членки не искат да я възприемат. Защо не желаят? Какви биха били техническите проблеми, свързани с един такъв механизъм? Какви са альтернативните възможности, като се има предвид, че след няколко месеца ще се окажем в същата ситуация? Ще повторя, че в момента по-скоро се концентрираме върху финансовия аспект. Европейският механизъм за стабилизиране бе създаден с цел подпомагане на държавите при решаването на временно съществуващи проблеми. Този механизъм не бе създаден с цел извършването на трансфер на средства между държавите. Той дава възможност за закупуване на облигации на първичните, но не и на вторичните пазари. Да се поставим на мястото на държавите. Те може би искат да ограничат капацитета на механизма за стабилизиране, да се намесва в дейността на пазарите – Държавите може би желаят да си осигуряват средства на вторичните пазари, което да не е обвързано с толкова строги условия, защото механизмът за стабилизиране е обвързан с много строги условия. Той действа на първичните пазари. Възможно е да се обмисли вероятността дали той може да функционира и на вторичните пазари. Ще се опитам да се поставя на мястото на онези, които се противопоставиха на тази идея. Тя предвижда възможността да се извършват закупуване на вторичните пазари и то постоянно. Възниква въпросът как да се определят условията за такива операции те трябва ли да се определят по същия начин, както по отношение на първичните пазари? Мисля, че тези, които се обявяват против, се обявяват по-скоро не против самата идея, а против изпълнението, подробности свързани с изпълнението. Uh, now for the S&D group, uh, Savin Kutash. Сабина ще има думата. Добре дошъл, господин Драги. Убеден съм, че този първи обмен е началото на поредица от подобни обмени на мнения. Сега да се върна към въпроса за растежа в Европа. Искам да припомня, че като група на социалистите ние подкрепяме идеята за използване на част от националния дълг за еврооблигации. Сигурно сте запознати с идеята за облигации за проекти. Искам да разбера какво е вашето виждане по отношение създаването на еврооблигации за финансирането на растеж. както в САЩ са използвани облигации за финансирането на новия договор. Относно използването на Брейди облигации, което позволява на длъжниците да изчистят от своите баланси тези задължения. Това са два различни вида облигации. Тези за растежа са облигации на Съюза, т.е. те трябва да бъдат обезпечени от целия Съюз. При сегашната ситуация, както казах и по-рано, ние сме в средата на реката, все още не сме я пресекли, не сме достигнали един по-интегриран, по-интегриран тясно обвързан съюз в това отношение. Страните, които има добър е рейтинг при такива облигации ще плащат повече, а тези, които имат по-нисък рейтинг, ще плащат по-малко. Така се стига до трансфер между държавите и трябва да се провери дали това е в съответствие с клаузата за не спасителни операции, така както е заложена в е, договора. През 1993-та е, беше предложено от Жак Делор да има облигации за е, инвестиции. Аз си спомням това, защото участвах в срещата на Екофин, когато той направи това предложение. Много страни реагираха и бяха против тези облигации по същите съображения 17-18 години по-късно, именно безпокойството, че ще има трансфер а, от едни страни към други. Това е същото опасение, което се споделяше преди 18 години. Еврооблигациите са легитимен инструмент, ако можем да имаме един по-тесен съюз – не, нещо като мини-фискален съюз, както казват някои, но дори нещо повече от това. Тук е, не зная дали господин Ламбер ще ми позволи, но аз тук навлизам в е, политически терен. Ние сме съюз. Или сме обвързани заедно с общи правила, или от институции и общ бюджет. За сега ние не сме нито едното, нито другото. Ние сме на път да бъдем обвързани с общи правила, ние трябва обаче да ги задълбочим и разширим. Когато Съюза става по-тесен, ние ще имаме и по-голяма тежест. Не искам да те имаме облигации, за да принудим създаването на фискален съюз. Знаете каква е политиката в тази област. Това е което мога да кажа за еврооблигациите. Сега за бреди облигациите, те са по-различни. Това е финансов инструмент, който се предлага за разрешаване на конкретни кризисни проблеми. Това е свързано с доброволен обмен. ЕЦБ заяви какво е мнението й. Ако е доброволно, няма да има толкова голям риск. Ние все още се учим как да управляваме този тип рискове. Председателката, всичко е много интересно, но ние малко изоставаме с времето. Нека сега да се опитаме да се придържаме към отредените 5 минути. Сега от името на НП госпожа Роди Краца има думата. Благодаря, госпожа председател. Въпроса, който исках да задам на господин управителя, беше зададен вече. Искам да ви благодаря за отговора но ако ми позволите, мога ли да задам друг въпрос, а именно често се казва, че е необходимо да има министр по економическите въпроси. Вие казахте, че нашата ситуация все още е не е приключила и необходимо системата да, про, да се развие повече с, с една степен на централизация. Виждаме, че спасителните операции в конкретна държава, както нашата, не са успешни и още нещо е необходимо. Е, ако е, има министър по економическите въпроси, това ще допринесе ли няк... нещо а, е, в допълнение към политическите трудности? И, е, а, само преди няколко години беше казано, че е необходимо економическо управление. Сега вече го имаме. Всъщност, смятаме ли, че ще има европейски финансов министр? Е, все още нямаме економическо управление. Ние сме е, на път да го направим. Е, ние трябва да засилим нашите правила и трябва да бъдем по-обвързани, по-свързани, отколкото сега в сферата на финансовата дисциплина, растежа, и други сфери. По, както и с еврооблигациите, е, тук трябва да вървим стъпка по стъпка. В крайна сметка, може би ще имаме и това. Аз не знам всъщност какво означава в крайна сметка. Би трябвало да имаме по-силно управление сега, преди да обмислим следващата стъпка. Държавите трябва да бъдат, да получат увереност, че това не е а, преходен съюз и това може да стане, ако има сериозни правила, които не могат лесно да бъдат нарушавани. Така че аз мисля, че всичко, което би довело до по-добра дисциплина, по-твърди санкции, дали ще бъдат правила или министър, е, е, е нещо добро, но ние не сме готови да имаме еврооблигации или министър. За в бъдеще, може би, това ще стане. Сега от името на групата на социалистите и демокрациите. Перваш Берес. Благодаря, госпожо председател, господин гувернер, господин кандидат. Аз искам да задам въпрос. За мен ролята е на банките да финансира реалната економика. Вашия опит е, ви е дал е поглед върху функционирането на финансовите пазари, е, включително и опита ви в Goldman Sachs, който не отговаря на тези практики. Би трябвало също така да знаете за прозрачността, пазара, ръководителите на банкови организации с техните бонуси, безкруполните заплати, които си плащат ръководителите. в бъдещата си битност бихте ли могли да вземете предвид на трупания си опит в онези банки, които, си обръщ, които обръщат гръб на проблемите на Европа, особено на еврозоната. И тъй като бяхте представител на форума по финансова стабилност, вие през март 2008 година поискахте банките за 100 дни да направят една през, прозрачно представяне на своите авуари. Е, вие тук се явявате като кандидат, но вие а, е, сте против а, е, това, което се казва във вестника Котидиен де Суар, значи заместник-председател за Европа, и Самел Джонсън Председателката помоли да се даде въпрос. И как ще работите с правителствените организации в целия свят? Well, okay. minutes, so... Разполагам с малко минути, но затова мисля, че мисля, че оговорих за опита ми в Голман Сакс. Вие говорихте за прес съобщението което е свързано с участието ми в Goldman Sachs. След това бях помоли да ни работя с правителства и компании поради това минало. Аз бях много внимателен да си взема отпуск между различните видове дейности, които съм изпълнявал, което не се изискваше на време. Но въпросът ми към вас е дали вие отхвърляте модела на Goldman Sachs. Има 23 хиляди как... Bank... служители на Goldman Sachs. Въпросът ви е за пресъобщението. Аз отговорих вече на този въпрос. Не съм работил за държавния сектор, за частния сектор. Аз предоставих множество доказателства, че когато бях в Goldman Sachs, съм действал изцяло почтенно, както и в съвета за финансова стабилност през 2008. Ние поискахме повече прозрачност от банките, ние свършихме много работа, Днес финансовите услуги са нещо съвършено различно от това, което бяха през 2008 и 2009 година, но реформата не е приключила. Ние трябва да разгледаме въпроса за важните финансови институции. Трябва да се справим с сенчестата банкова система. Това са все неща, които не са довършени, но що се отнася до управлението на риска, нещата са съвършено различни. Дали ще избегнем следваща криза, не знае. Ние имаме правила, ние насърчаваме поведение, което да гарантира по-голяма устойчивост на системата в бъдеще. Тоест, вие не поставяте под никакъв въпрос бизнес модела на Goldman Sachs. Председателката, вие зададохте няколко въпроса, няма достатъчно време за отговор. Следващият въпрос е на Астрид Лулинг от името на НП. Благодаря, госпожо председател след бележката, която беше направена от господин Оле Шмидт за пала на господин Драги, аз бих предпочела, разбира се, една компетентна жена от един а, некомпетентен мъж, но господин Дренг, а, Драги вие е, сте определено от мъжки пол, както и е, всички ръководни кадри. Аз е, бях подготвила няколко въпроса, всички бяха зададени, но искам едно по уточнение. За всички видове реструктуриране, които могат да бъдат разгледани като а, укрепващи доверието към пазара. Вие смятате ли, че Европейската централна банка държи активи е, на гръц, гръцки активи? Какво ще направите по този въпрос? във връзка с това, което казахте. Искам да ви запитам какво ще направите, за да а, ам, се урежда въпроса с а, държавните дългове, а, всичките рестру, преструктурирания а, видя, са свързани с, с егоизма на отделните държави. Помислили ли сте каква ще бъде вашата тактика по отношение на а, европейските правителства? Ние отново се връщаме към основния въпрос на деня мисля, че това е един друг важен аспект, тъй като Европейската централна банка си върши работата и по този начин се излага е, на влиянието на държави като Гърция, Португалия, Ирландия и някои други. Позволете ми да кажа, че когато ЕЦБ поеме някаква гаранция, тази гаранция се класифицира според категориите риск. И така отбивия от е, номинала се прилага в, в е, тази гаранция и следователно а, е, нейната ценност намалява. Тези отбиви се основават на пазарни цени, а когато няма пазарни цени, те се установяват на един много разумен консервативен модел. Сега различни национални и централни банки е, искат да се намесят. Е, скоро ще се въведат е, общи правила за националните банки. Ще има една централизирана платформа за да се прави и това. Казвам ви, за да ви кажа, че а, гаранциите вече са подкопани. Ние също така престанахме да разширяваме базата на гаранциите в 2003 година. За програмата за пазара на ценните книжа ние ще ги запасим до като а, дойде техния падеж, а, за да може пазарните цени да не повлияват а, окончателната цена на тези ценни книжа. Както виждате, ние сме предприели много мерки, както като ЕЦБ, е, включително и националните банки, защото ако има загуби, държавите и техните национални банки ще трябва да заплатят тези загуби. И мога да кажа, че ако няма кредитно събитие, ако няма доброволен обмен, е, ситуацията е в общи линии а, безопасна. Но ако има кредитно събитие, тогава всички фактори а, би трябвало да знаят, че при структурирането и неизпълнението не без последици за времето след неизпълнението И въпроса, който аз зададох в началото на тази сесия от въпроси и а, а, а, отговори Гърция казах, че ще има един дефицит е, от 3,5% и Гърция ще трябва да бъде рефинансирана. Ако това е един неумишлен, ако това е едно неумишлено е, неизпълнение. И ние трябва да а, е, осъзнаваме това. И последния въпрос а, от НП е на Гей Мичел. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, съгласен ли сте с това, че в еврозоната трябва да постигнем успех и че ключът към този успех е Ирландия? Ирландия обаче се нуждае от парични потоци и от доверие. Правителството взема необходимите мерки, за да реши проблема с паричните потоци Страната ни получава между 150 и 160 милиарда евро под формата на фондове за ликвидност. Можете да възстановите доверието на Ирландия и на другите държави от еврозоната, като предоставяте постоянно такава ликвидност. Обмисляте ли или струва ли си да се обмисли такава възможност? Първо, в Ирландия бе предприето немалко, след като се разрази кризата. Дефицитът по текущата сметка в Ирландия бе около 10%. В момента Ирландия има излишък по текущата сметка. Това е доказателство за това, че страната е направила немалко. трябва да проучим следното. Ако в средносрочен план въведем механизъм, това представлява ли селективен инструмент, който да е в противоречие с ценовата стабилност? Защото ако въведем средносрочен механизъм, това ще означава, че постоянно ще предоставяме ликвидност – независимо от инфлацията или прогнозите за инфлацията. Това ще бъде основният аспект, върху който ще трябва да се спрем при обмислянето на тази възможност. Въвеждането на един такъв механизъм със сигурност ще възстанови доверието на Ирландия Другият аспект е свързан с това, че ако въведем такъв механизъм за една държава, то защо да не го въведем и по отношение на други държави, които са в същата или в подобна ситуация? И ако въведем такъв механизъм за всички държави, то тогава вече няма да имаме парична политика. Със сигурност въвеждането на един такъв механизъм ще доведе до съществено подобрение, но трябва да отчетем и какво ще изгубим. Uh, Благодаря много. С това приключваме частта посветена на Европейската Централна банка. Сега преминаваме към частта посветена на Европейския съвет за системен риск. Беше предложено на групите, тъй като времето напредва, да обединим въпросите. Предложението е да я слушаме е, НП, е, социалистите и демократите и АЛДЕ, но депутата, който ще зададе въпроса от името на НП не е в залата, затова давам думата на представителя на социалистите и демократите. Господин Драге, ще говоря на родния си език, а именно немски. Ще ви дам възможност да се сложите слушалките. Господин Драги, Комисията по економически и парични въпроси допринесе значително за укрепването на ролята на ЕЦБ и на ролята ви като председател на съвета по системен риск. Не се знае дали инвестицията в този съвет бе ползотворна. Времето ще покаже. Винаги, когато Европейският парламент се спира върху рисковете, които проистичат от економическите и финансовите субекти, получаваме похвали от държавите членки. Когато но винаги ни се казва, че не посочваме правилните държави. Същото въжи и за агенциите, агенциите за кредитен рейтинг, и за банките, и за други отрасли. Когато се изготвят законодателни актове за късите продажби, за дериватите, не залагаме правилно приоритетите си. Един от колегите с право посочи, че ЕЦБ постоянно ще надвишава правомощията си, ако се ориентира спрямо националните законодатели. Призоваваме ви в бъдеще да изпълнявате функциите си така, че да провеждате диалог с нас за това, кои субекти са от критично значение. Нека поне веднъж да нарушим това табу. Като че ли винаги говорим за погрешните субекти, когато говорим за рисковете на финансовите пазари. Пояснете ни какъв ще бъде приносът ви към диалога на вашата банка с Европейския парламент. Председателката Отбележете си отговора на този въпрос, защото ще продължим с въпросите. Благодаря, както вече беше казано. Ние водим тук една голяма битка за европейския надзор във връзка с доклада Ларусиер. Европейския парламент ви благодари за това, че сте тук още половин час, защото ние се борим за председателя на Европейския съвет за системен риск, искам да привлека вниманието и в следното нещо. Независимо от вод с 84% гласовете, редица национални надзорни органи се опитват да играят против европейския надзор. Как можете ли да поемете ангажимент пред нас днес да защитите този напредък, който се успитваме да постигнем за един истински европейски а, надзор, защото ЕЦБ има и персонала, и опита, и а, престижа на своя председател да се направи така, а, че да не се следва сегашната мода на Single Rule Book с а, максимална хармонизация на мед, а, минимални изисквания, което на френски не означава нищо, т.е. не трябва да има връщане имаме един, един правилник и единото му прилагане. Благодаря. Вики има думата. Благодаря, господин Драги. Благодаря за това, което вие казахте за контролирането на дисбалансите и колко е важно да се използват средства, които не са само монетарни. Искам да ви помоля а, да се върнете на коментарите, които направихте за Базел да се върнете в Базел. Аз също, че четох препоръките на Делрозиер и това, което той каза, че е необходимо да се премахнат националните изключения, когато те изкривяват единия пазар, за да може държавите членки да имат гъвкавостта да бъдат по-стриктни тогава, когато се опитват да запазят финансовата стабилност. Аз прочетох проекто документа на комисията. Той е кошмарен документ. Е, сигурна съм, че сте съгласен и там в дефи, дефиницията на капиталова ликвидност. Те се отказват от правилата на база. няма ангажимент вече за стабилно а, съотношение на финансирането и а, също така държавите членки няма да бъдат да, бъдат, да, из, да използват тези средства за запазване на финансовата си стабилност. Аз знам, че вие не отдавна бяхте в стат в Штатите, където вие казахте, че не бива да се разводнява база от 3. Може ли да разчитаме, че вие ще повторите това и тук? We'll Сега ще изслушаме отговорите на първия кръг въпроси. Първо на господин Булман. Не мога да се съглася повече с вас, че е необходимо да имаме ползотворен диалог. Основното вдъхновение за този толкова важен въпрос между мандата на ЕЦБ и по-широкия политически контекст. Аз съм съгласен тук, че трябва да държим сметка за нашия мандат, да насочим вниманието си върху него и да продължим ползотворния диалог с Европейският парламент. На госпожа Голар би казал следното. Компромиса Ларузия е добър. Всички ние, всъщност повечето от нас, биха искали да бъде по-амбициозен, но в крайна сметка това беше възможно ще се преразглежда периодично и трябва да видим по какъв начин действа на практика, дали правомощията на европейските надзорни органи са достатъчни. Ресурсите трябва да бъдат увеличени за всички тях, най-вече за надзорните органи. Аз съм напълно съгласен с вас, че без сътрудничество между националните надзорни органи, независимо какви правила приемаме, нещата няма да провървят. Сътрудничеството означава да сме готови най-напред да споделяме информация, да се подлагаме на сериозен преглед, да бъдем прозрачни. Всичко това допринася за доверието. и проверките за устойчивост са една такава възможност да се направи оценка. Не искам да се връщаме назад към това, което вече е постигнато. Аз съм напълно наясно, че Европа се изгражда поетапно. Знае, че освен ако нямаме координиран процес а, от ЕЦБ, няма да можем да се справим с евентуални бъдещи проблеми с а, трансграничните институции. Да, приключих а, отговора ми за госпожа Голар. Извинете, ще говоря сега на английски. Разбира се, ще имаме ползотворен диалог. Това не беше въпросът ми. Въпросът беше какви полуки си извличаме от кризата, за да проведим, веждаме диалог по поведение, което е критично, защото ние се вслушвахме в пазарите, в държавите членки, бяхме твърде амбициозни и така какво се прави под ваше ръководство, за да приключим с тези табута да обсъждаме по критичен начин лошото поведение. Това ще допринесе за по-доброто регулиране. Да, ще се опитам да отговоря по-добре на въпроса ви. Разбирам, че Европейската Централна банка и Европейският парламент са работили съвместно по редица въпроси с добри резултати. Това, което по мое мнение е важно, да продължим да правим това, да укрепим а, този диалог, за да могат амбициите на Европейския парламент и целите на Европейския парламент да бъдат постигнати. Не зная дали отговарям на вашия въпрос, а ако не го правя, моля да бъдете откровен с мен. Ние в бъдеще ще разработим този въпрос, защото трябва да направим нещо повече в тази област. Аз очаквам с нетърпение това да стане. Силви. Относно а, метода, разбира се, по същество нещата са по-различно. На госпожа Форд а, бих искал да кажа, че искам, че има едно съществено нещо свързано с Базел 3. Вярно е, че казах това. Аз казах, че САЩ и Европа имат особена отговорност за пълното прилагане и за последователното прилагане на Базел 3. Ако двете страни се провалят в тази област, не можем да очакваме останалия свят да спазва тези разпоредби. На второ място, нещо, което казах на банкерите. Банкерите продължават да, да се оплакват, защото искат да имат равнопоставеност, Банкерите от САЩ казват, че европейските банкери са освободени от Базел 3, докато европейските банкери твърдят същото за американските. Същевременно те се опитват да отслабят Базел 3 в своите страни. Тоест, те също носят особена отговорност в това отношение. Това е което искам да кажа. По гъвкавостта и а, за прилагането на по-строги мерки от тези предвидени в база от 3. Не зная как върви диалога с комисията, но винаги е а, било смятано, че база от 3 са минималните изисквания. Трябва да се разгледа въпроса в а, контекста на Европейския съюз. Това, което Искам да кажа, че ние всички работим заедно, за това е необходимо да имаме взаимни обяснения, прозрачност, независимо в каква посока вървим. Благодаря. Председателката Жан-Пол е вече тук. Той ще бъде първият, който ще зададе въпрос в следващия кръг. Благодаря, госпожо председател, и ме извинете, че отсъствах. Господин говернер, вие бяхте е, председател на Европейски съвет за системен риск, държавния е, риск е системен риск в известен смисъл. Какво е, смятате, че трябва да се направи като финансист във връзка с други системни рискове, които заслужават цялото ви внимание? кратък въпрос. Сигурно отговорът ще бъде е, много дълъг и това е всъщност един списък от неща. Господин говернер, господин кандидат, имам един въпрос във връзка с нау... научния консултативен съвет на ЕЦБ. Европейският парламент се застъпи за създаването на тази структура, както и за предоставянето и на широки правомощия. Член 12 алинея 3 от регламента за ЕЦБ предвижда следното. Този консултативен съвет по искане на председателя на банката може да предприема действия. Ще приложите ли широко тълкуване на тази разпоредба? С други думи, ще предоставите ли на научния консултативен съвет широки правомощия за самостоятелни действия, за самостоятелна работа по проблеми? Тоест, ще му дадете ли възможност не само да отговаря на отделни въпроси от ваша страна, но и самостоятелно да предприема инициативи в по-широк контекст – ще дадете ли възможност на консултативния съвет, ако това е необходимо, да публикува резултатите от работата си? Председателката Юрген Клут. Въпросите, които си бях набелязал, вече получиха своя отговор и тъй като нямаме много време, ще се въздържа от това да поставя нов въпрос и ще дам възможност на господин Драги да отговори. Председателката. Добре. Grazie Presidente, eh, Governatore Draghi, la ringrazio per essere qui con noi e le do anche il mio benvenuto. Последният оратор. Сия ди рейтинг. Eh, queste agenzie sono organismi che hanno... Са рейтинговите агенции. Това са органи, които са извън всякакъв международен контрол. Въпросът ми е защо три американски а, агенции управляват на практика целия пазар. Въпреки фалита на Lehman Brothers, Те запазиха позициите си, независимо, че бяха дали висок рейтинг на тази банка. Това показва, че рейтингите, които дават, не са надежни, имат сериозни последици в реалния свят. Когато говорим за отговорностите им, каква е вашата оценка, какви инициативи следва да бъдат предприяти, за да има отговорност и прозрачност, що се отнася до агенциите за кредитен рейтинг. Ние говорихме за някои от трудностите, които съществуваха в миналото. Когато говорим сега за председателя на Европейския съвет за системен риск и за Европейската централна банка, дали има някаква възможност да се открият опасностите на ранен етап. Председателката, сега имате думата за последния кръг от отговори. Благодаря на господин Гозес. За да отговоря на вашия въпрос, всъщност мисля какво да кажа за системните фактори, които са на лице в настоящия момент – какво можем да направим за тях. Мисля, че въпросът е добър и той обхваща в известен смисъл това, което е недовършено в реформата на финансовата система. Първият въпрос на... се отнася до казаното от мен по-рано в отговор на госпожа Форд, а именно, че Базел 3 да бъде приложен изцяло на практика и то по един последователен начин в целия свят. Повече капитал и по-доброкачествен капитал. Правила за ликвидност трябва да са на лице, когато се направи оценка на въздействието. На второ място – какво да направим по отношение на големите системни е, институции, които са основните виновници за най-високия морален риск. Имаме три пътя, които можем, по които можем да се движим. Те имат те повече капитал, отколкото останалите. На второ място да има система, и това може би е най-важното, а също времено и най-трудното, да има система, която да управлява големи фалити, без да се налага да накоплаците да плащат за това и без да се разстройват пазарите. Знае, че има предложение на комисията. В това отношение харесваме този триетапен подход в предложението. Мисля, че трябва да ограничим националните юрисдикции в правото на осмотрение в тази област. Някои въпроси не могат да бъдат разрешени по друг начин, освен на общностно ниво. По какъв начин да се справим с един фалит, кои кредитори да бъдат атакувани, кои да бъдат защитени при един фалит. И това трябва да въжи в еднаква степен за всички. Но мисля, че като цяло това е добра стъпка. Третият канал е по какъв начин надзорните органи могат да бъдат по-силни, по-независими по отношение на големите банки, както и по отношение на техните правителства, защото в някои случаи тези надзорни органи зависят от правителствата. И това очевидно е конфликт на интерес. Трябва да разрешим този проблем. Това са трите възможни канала, по които да работим, за да намалим моралния риск, който представляват големите институции. Третата сфера е свързана с сенчастите банки. Това, което сме направили до момента е да регулираме по по-добър начин по по-задълбочен начин регулираните институции, но тук рискът е, че много от дейностите ще излязат от този сенчест сектор. Вече беше започнато проучване в тази област преди няколко месеца. Целта е да се очертаят параметрите на системата на сенчестото банкиране и да видим къде да насочим нашето внимание дали е да се насочим върху всичко в сенчестото банково дело или не. Основната цел е, ако някой действа като банка, дори да не се нарича банка, трябва да изпълнява същите регламенти, както тези, които въжат за банките. Тъй като рисковете са еднакви и регламентирането трябва да е еднакво. Това е подхода ни спрямо сенчестото банкиране. И последната област е въпроса за дериватите, които се търгуват директно. По време на кризата този тип деривати бяха основен канал за разпространение на риск. Ние не сме забравили дните след краха на Лиман, когато не знаехме нищо дори за мащабите на този пазар на преки продажби на деривати. Знаем как се промениха нещата с всеки изминал ден. Така че първото е да научим повече. Целта ни в този случай беше да централизираме търговията с деривати и да кажем, че те трябва да се търгуват на централизирани платформи, за да знаем кой стои за тях, колко капитал, колко обещетение, по какъв начин се управлява това обещетение и прочее, и прочее. Цялата информация, която нямахме през 2008-2009 година. Дериватите, които ще бъдат централизирани, ще се разглеждат от регулаторна гледна точка по по-благоприятен начин от дериватите, които не могат да се централизират поради специализирания вид. Но за всички тях трябва да се предоставя пълна информация в специфични институции, наречени търговски депозитари, до които обществеността ще има пълен достъп също за целите на политиката и за надзора. Това са основните области, върху които трябва много усърдно да работим през едните месеци. И през ноември на срещата на върха в Париж, на срещата на върха там на Г20 ще представим предложение в тази посока. Така че пътят напред е ясен. Ние знаем каква е целта ни. С подкрепата, която имаме до сега, знаем, че можем да се борим срещу определени интереси, но трябва да знаем, че те са също много активни. До сега ние постигаме добри резултати. Извинете, че говорих малко повече. Госпожа председател, сигурността ми е досана. Не, не. За относно независимият научен съвет, който има консултативни функции. Отговорът ми на този въпрос е, че Добавената стойност от това да имаме научен съвет се състои именно в независимостта му. Затова, по мое мнение, той трябва да осигурява консултации по независим начин. Не разбрах точно въпроса ви за независимия консултативен съвет. Имате предвид да може да действа независимо? А, извинете за това. Ще говоря на английски, може би ще е по-ясно Сигурно един ден всички ще говорим английски без друго в Европа. Въпросът е, съгласно член 12 алинея 3 на регламента, където се казва, че съвета действа от името на и по искане на председателя. Вие, като евентуален председател, дали бихте дали мандат на съвета да разработи въпроси, за осигуряване на нужните консултации на ЕЦБ или ще а, микроменажирате консултивния научен съвет а, а, и а, когато е уместно, те да могат да публикуват а, своите резултати. Не, аз а, не извършвам микроуправление, това не е моят стил. А, аз съм, имам университетски опит, зная колко важно е да а, има научни консултативни съвети, но тяхната ценност се състои именно в независимостта им. Що се отнася до публикуването, това е колегиално решение, което трябва да бъде взето съвместно. Аз не го изключвам. Аз трябва да се слушам в това, което има да кажат останалите членове на управителния съвет на ЕЦБ господин Клут зададе следващия въпрос. Агенциите за кредитен рейтинг. Съвсем уместно опита в тази област беше широко критикуван по време на кризата и доли след нея. Много мерки бяха предприяти в Съединените щати, както и в Европа за да се разрешат най-фрапантните случаи на конфликт на интерес, които преобладаваха в тези агенции. Сега има по-голяма прозрачност, пълно разделене на съветническите им функции и функциите им на агенции за кредитен рейтинг. В е, ЕЦБ е, има проект е, за това как можем да се освободим от агенциите за кредитен рейтинг. Обръща се много внимание на този въпрос. Тук а, ние трябва да разгледаме три категории лица на регулаторните органи, инвеститорите а, и емитентите. Ние можем да говорим за регулаторите. Както знаете, Дот Франк а, закона забранява използването на резултатите от агенциите за кредитен рейтинг. Използват се в някои случаи тези рейтинги за оценка на риска на банките, но това няма да е единствения начин, по който се измерва риска. ЕЦБ, когато класифицира според риска обезпечението използваме резултатите от кредитните агенции, но имаме и свои способи за оценка на риска на различните институции и банки. Трябва да кажа, че крайната цел е да решим какво е рисково и какво не е, колко риск има по отношение на даден актив. Ние имаме опит с инвеститорите в това отношение. Може да сме изненадани, че именно институционалните инвеститори са тези, които се вълнуват най-много от рейтингите, защото те нямат собствен капацитет за оценка на риска и това е лесен начин за тях да процедират, независимо колко несъвършен е този способ. Това, което искам да кажа е, че сме се поставили за цел като регулатори да използваме в най-голяма степен наша собствена оценка на риска. Това не е толкова лесно, но знаем къде искаме да стигнем. Председателката, благодаря. С това приключваме въпросите и отговорите. Задължително не е задължително да правите заключително изказване, но ако смятате, че след тези два часа и половина е останало нещо недоизказано, имате възможност. Всъщност това ще бъде на много кратко заключително слово. Това беше едно упражнение на е, демокра... демокрация. За мен а, опита беше нещо, от което аз много а, научих и съм ви много-много благодарен за всичко, което научих от вас. Thank you. Благодаря, ако всичко е добре. Ще се върне, ще, ще се срещаме с вас около 6 пъти годишно, така че много добре ще се запознаете. А сега, процедурата е, че трябва да напуснат всички, освен евродепутатите и сътрудниците. 5 минути почивка, докато групите могат да обсъдят, за да могат групите помежду си да обсъдят въпроси. След това ще преминем към общо обсъждане.